Уважаеми депутати, ще открия новата сесия, но отново съм принуден да припомня невидни жертви на убийствения ураган на международния тероризъм. От името на всички ни Искам да заклемя тези актове на нечовешко насилие и да изразя нашето съчувствие и солидарност с семействата на жертвите на антетатите от Барселона и финландския град Турго. За съжаление имаше и други атентати извън границите на Европейския съюз. Изразяваме своето съчувствие и на неевропейските държави, които станаха обект на такива варварски нападения. Днес е 11 септември и отбелязваме нападенията срещу близнаците. Много страни станаха жертва след това нападение на терористични атаки. Всяко едно нападение обаче показва колко сме решими да се борим с тероризма и показва нашата солидарност, укрепва нашето твърдо желание да постигнем един по-добър свят. Гордеем се с начина си на живот, с свободата си, гордеем се с демокрацията си, която ще защитаваме, без да променим начина си на живот. Не възнамеряваме да склоним глава пред тероризма. За съжаление, днес трябва да отбележим и други жертви. Отново невинни жертви, които са загубили живота си при последните природни бедствия, които до вчера, пък и цяло лято, се вихриха из Европейския съюз, както и в Карибските страни и в САЩ. Искам да припомня на всички тези жертви и обявявам едноминутно мълчание. Господин Данти, заповядайте. Eh, Благодаря, председателю. Вчера в град Ливорно през нощта за няколко часа се стече толкова вода, колкото през последните 8 месеца. Този път това зае 6 човешки живота – едно цяло семейство, а две не знаем къде са. Вие отбелязахте с минута мълчание всички жертви на тероризма и на природните бедствия. Бих искал да покажем своята солидарност и да изразим съболезнованията на Европейския съюз, на всички европейски граждани към Ливорно, така засегнат с множество щети. Искаме се отново този парламент да каже, че се бори срещу климатичните изменения, да има нови климатични политики, за да може тези трагични събития, които се развихриха в моя район, но и които можем да видим по цял свят, в Европа и така нататък, да бъдат противопоставени. Господин Данти, съгласен съм с вас. Мисля, че борбата ни срещу климатичните изменения не само на парламента и на Европейския съюз е съвсем ясно изразена. За съжаление, всичко това, което се случва в Европа, пък и извън нея, ни кара да подсилим поетите от нас задължения. Господин Питела. Благодаря, председателю. И аз искам а, да споделя казаното от вас. Вие говорихте за трагедиите през последните часове и ни припомнихте също така драматичното терористично нападение срещу близнаците. Искам да ви припомня, че преди 44 години на 11 септември бом... след бомбардировка в Сантьяго де Чили умира един голям демократичен лидер, един социалист, Салвадор Алиенде. Аз тогава съм бил на 14 години. Тогава чух новините по радиото и си го спомням. Думите остават в съзнанието ми. Вие може да убиете мен, казваше той но няма да убиете никога моите идеали и ценности. Това са думите на Салвадор Алиенде. Те трябва да ни припомнят, че трябва да се борим заедно срещу всеки атентат, всяко нападение, срещу свободата, срещу човешкото достоинство. Затова вярваме в Европейския съюз и затова обичаме и подкрепяме една по-силна Европа, една по-силна европейска интеграция. Благодаря. Господин Пруст. <coughs> Благодаря, господин председател, за това, че обявихте минутно мълчание, за да почетем всички жертви, включително на органа Ирма и на жителите от Сан Мартан, Салбатуме. Необходимо е да се направи необходимото, за да се помогне да се избегне допълнителни човешки жертви. Трябва да се мобилизира Европейския съюз, Генерална дирекция ЕКО, както и в спешните служби за действие, така и на място, трябва да направят необходимото. Трябва бързо да се мобилизира Европейския фонд за солидарност, за да може да се пристъпи към възстановяването на тези територии. Трябва да се подобри координацията на европейско ниво и трябва да се съобразяваме с новите видове риск. Трябва да имаме начин на управление на кризите, който да е по-пригоден на съвременните условия. Трябва да можем да защитим инфраструктурата и трябва да подсилим службите за спешни действия. Благодаря, господин Пруст. Както знаете много добре, държавите членки са тези, които трябва да изпратят искане за задействане на Фонда за солидарност. Обеден съм, че Френската република ще се обърне към Европейската комисия с такава заявка за намеса. Ние ще гласуваме по време на тази сесия, сесия отпускането на милиард и 100 милиона за италианското земетресение в Централна Италия БТО. така че когато говорим за този фонд за солидарност, Европейската комисия винаги е действала бързо. Обеден съм дори и в този случай много бързо ще действа Европейската комисия и тя ще даде възможност да се изпрати ясно послание на конкретна солидарност на френските граждани които са в морските територии и бяха засегнати от катаклизмите наскоро. Парламента, подобно на случая с Италия, ще направи всичко възможно, ще гласува максимално бързо по всички предложения, които ще ни изпрати Европейската комисия за отпускането на средства от Фонда за солидарност за засегнатите страни от последния катаклизъм. Господин Карим и след това Карвер. Господин председател, съвсем накратко. Днес четох доклад изготвен от граждани в Обединеното кралство. Може ли да ви помоля посредством вашите, вашите служби да окажете подкрепа на британското правителство, за да бъде засегнат въпроса и да не се толерира този, тази форма на дискриминация. Няма да толерираме никаква дискриминация Какви са правомощията ви, господин председателю, по отношение на наградата Сахаров, когато говорим за действия, които са против духа на а, тази награда и целите, за които тя се, а, пред, тя се а, предоставя. Благодаря ви. Трудно е наистина да може човек да каже нещо по решения, които вече са взети. Сега ще оценим поведението, ако има такива нарушения на някои от нобелистите на тази награда или носителите на тази награда. Очаквам обаче повече информация от вас и тогава ще ви отговоря. Сега ми е трудно експост да се намеся за случващото се. Господин Карвар. Благодаря. Искам да повторя казаното от господин Прост. Имаше доста трагедии в френските територии в Карибско море, но също бяха засегнати и британски територии от а, този ураган Ирма. Има много независими държави, които също пострадаха. Трябва да подкрепим карибските държави, независимо дали те са френски, британски или други територии, тъй като всички те бяха сериозно засегнати и трябва да им се окаже съдействие максимално скоро. Що се отнася до мен, няма разлика. Изразихме солидарност с мълчание една минута, за да припомним всички жертви, където и да се намирате, в Европа и извън Европа. Всички хора, които са били засегнати от климатичните изменения и тероризма. Така че не правим разграничение между отделните е, жертви. Пак казвам, отделните държави членки, ако искат помощ, трябва да се обърнат по фонда за солидарност. Хименес Дебетерил. Е, е, Благодаря. Благодаря, господин председателю. Исках да припомня нещо. Вие възпоменахте всички жертви и казахте, че няма разлика между жертвите, но въпреки всичко, жертвите на земетресението в Мексико също трябва да бъдат възпоменати. Мексико е наш партньор наша братска държава. За това и жертвите там трябва да бъдат възпоменати и да изразиме наша подкрепа за мексиканското правителство и за мексиканския народ. Благодаря ви. Като председател на делегацията за връзки с Мексика, Мексико, наистина имахте право да споменете това, но аз включвам всички жертви, пак го казвам, жертвите на всички катаклизми, които засегнаха света през това лято. И така, ако няма други искания за изказвания, продължаваме нататък. Подновяваме а, заседанието от 6 юли 2017 година. А, имате всички протоколи и текстове. Има ли някакви коментари по тях? Няма. Протоколите се приемат. След оттеглянето на Питър Мах и Гленис Вилмот, Европейския